комисии. Първата точка от днешния дневен ред са заключението от заседанието на Европейския съвет от 16-17 декември, и заявление на съвета и комисията. Съгласно новия договор, председателят на съвета, господин Херман Ван Ромпо ще направи презентация. Добре дошъл, господин председател. Честита нова година на всички! Желая всичко най-хубаво на всички вас, както и на съвета ни в тези трудни години.